и се присъедини към ЕКР. На следващо място от ЕКР съм получил искане за промяна на състава на междупарламентарните делегации. Има и предложения за номинации. Ако няма някакви възражения до издаването на протокола, тези промени ще бъдат потвърдени. Благодаря ви.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 се позова на коментар в предишния дебат, който се отнасяше лично до мен. Госпожа Котрицка направи този коментар. Благодаря. Дами и господа, госпожа Кодрицка беше изненадана от факта, че председателят Туск ще представлява или ще представи европейската позиция тук, свързана с политиката за миграцията и тази позиция е свързана с съобщението на комисията и плановете за квотите. Не знам къде е господин а, Туск може би ам, е някъде, ам, а, но той трябва да е тук и да изпълнява своите задължения преди всичко. Yeah. Bitte, Frau Kotrecka, ja. Госпожа Котрецка има думата panie przewodniczący ponieważ pan jurek wymienił moje nazwisko chciałabym тъй като господин Юрек се обърна поименно към мен, аз ще отговоря на казаното от него. Съвета бе представен тук от министър, който представляваше е, председателството на Европейския съвет. Същевременно е, в момента се подготва е, срещата на високо равнище с източното партньорство,